зеленото бъдеще, но не бива да а, искаме черно бъдеще. Напротив, бъдещето ни трябва да е светло. Благодаря. Обявявам края на разискванията. Днес на обяд ще се гласува. Следващата точка в дневния ни ред е свързана с устен въпрос от името на Комисията за околна среда. Въпросът е зададен към комисията и е във връзка с 6-я Световен форум за водите. Господин Рихард Зебер има думата. Благодаря, господин председател. Хубаво би било да се подготви една резолюция във връзка с шестия световен форум по въпросите на водата, който ще се проведе през следващата седмица от, и през тази седмица се провежда всъщност до 17 март продължава форума в Марсилия. За съжаление, една голяма част от колегите няма да могат да присъстват дори и участие в този форум. Припомням, че през 2010 година ние приехме една много важна резолюция, свързана с правата на човека, с достъпа до вода, качеството на водата. Е, припомням е, за това, че 1,4 е, кубически 1,4 милиарда кубика е всъщност така да се каже синята планета, това е морската вода, а Ресурсите от сладководна, е, сладководните ресурси е, не са чак толкова много. Това са 240 кубически километра. 60% от тези ресурси вече са, е, така да се каже, изразходвани. Те се използват много интенсивно. И ние трябва да мислим за това как ще гарантираме световното потребление на вода, световните потребности от вода. Би трябвало да помислим за това, че 22% от водните ресурси се използват от промишлеността, на по-голям е процента за селското стопанство. В бита всъщност се използват много по-малко водни ресурси, но до 2050 година се предвижда едно увеличаване на потреблението на вода с близо 50%. 9,3 милиарда ще бъде населението на Земята през 2050 година. Ще е, е, бъде потребна много храна и много вода за това население, за да оцелее. Можете да си представите колко големи са предизвикателствата, които стоят пред човечеството. Е, по отношение на питейната вода,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 100%, които са заложени като цел в е, е, доклад на ООН по въпросите на водата се говори за 89%, за 92% в зависимост от различните сектори, но е, когато говорим за качество на водата, за чистота на водата, трябва да имаме предвид, че Показателите тук в Европа и в други страни по света са доста добри. Много бедствия Бедствено е положението в Африка и в други развиващи се страни, в други континенти. И така, много важен е този шести световен форум, който е, е подготвил съответната резолюция. Той е на път да разработи 12 е, е, е, документа, които съдържат важни стратегически цели от гледна точка на запазването на водните ресурси в планетата на Земята, запазване на качествата на питейната вода. Но нещата не опират единствено до приемането на резолюции. Става дума най-вече за това да се променят реалните данни, е, да се е, види е, какво е замърсяването на водите, какво е потреблението на водата, къде може да се економиса водни ресурси и също времено да се помисли и за водоемите, за Beitrag ist zentral, dass Staaten über Grenzen. За е, водосборните е, е, басейни на реките, защото там също трябва да се положат много усилия, за да се осигури необходимото количество вода. В това отношение е много важно каква ще бъде политиката, която ще следва Европейският съюз по отношение на промишлеността, на селското стопанство и на е, изразходването на вода в домакинствата. Регионалният компонент е много важен, е, госпожо комисар, господин председател. Трябва да мислим е, именно за съхраняване на водните ресурси е, по регионалния принцип госпожа комисаря. Колегата ми Януш Поточник, е, за съжаление, не може да присъства, за това ме помоли да го заместя. С удоволствие, тъй като това ми позволява а, е, да а, е, кажа а, какво а, направихме, когато участвахме в този форум с колегите Пибалкси Георгиева. Нека припомня най-напред, че Домакинът Франция е направил министерска декларация с участието на държавни представители и комисията. Второ, в продължение на десетилетия Европейската комисия разработва цялостна политика за водите. Имаме рамкова директива за водите от 2000-та година и целта ни е към 2015 година в добро състояние да бъдат всички води в Европейския съюз чрез интегрирано управление на водните басейни и речните басейни. Е, това означава всички заинтересовани е, да намалят натиска върху е, водните басейни и речните басейни, като се снемат необходимите за това административни препятствия. Въпреки нашите усилия, обаче постиженията ни все още са ограничени поради редица остарели е, е, проблеми, наследени проблеми и нови проблеми във връзка с качеството и количеството на водите. Трябва е, да знаем колко уязвима е от промените в климата водата и да вземем предвид тези промени, когато разработваме политика за водите. На Световния форум за водите е, комисията представи а, е, уникална европейска платформа за адаптация, която е уникално решение, включително за борба с е, засушаванията и наводненията. Ние преди всичко в глобално равнище работим с политиката за насърчаване на развитието. Трябва да бъде интегрирано управлението на речните басейни, за да може да се постигнат целите на хилядолетието и управление на множество равнища. През 2012 година ще имаме магистрален план за запазване на сините ресурси на Европейския съюз. Това ще е нашият отговор на сегашните трудности. Той ще бъде опрян върху оценка на въздействието и ще предлага мерки в няколко сфери. Използване на земята, економически стимули, препоръки за ценообразуване на водите цели за ефективно използване на водите на ниво Европейски съюз, държави членки, речни басейни и отрасли. По новаторството този магистрален генерален план ще бъде допълнен от партньорство с всички заинтересовани частния сектор. Генералният план също ще анализира проблемите на управлението, намаляването на административните пречки и познанията, които са необходими, за да се вземат правилни управленски решения. Той ще предпише мерки за подобряване събирането на статистическите данни, както и разработването на пътна карта за научни изследвания по отношение на водите. Е, този генерален план също така е, ще е, потвърди волята на Европейския съюз да осигури чиста питейна вода за всички и достъп до санитарни съоръжения след конференцията. В изпълнение на рамковата политика на Европейската комисия ние ще превърнем пожеланията за интегрирано управление на водите в конкретни стъпки и мерки. Министерската декларация на Световния форум за водите допълва плановете на комисията за промяна по отношение на водите, като очертава от основните приоритети за изпълнение на нашата политика. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще чуем е, ораторите от името на групите. Първа е госпожа София Окуни от НП. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Уважаеми колеги, въпросът за достъп до вода и а, а, санитарни услуги е от съществено значение за всички нас. Така че аз с удоволствие си присъединих към е, колегата Себер е, в изготвянето на резолюция, посветена на Световния форум за водата. Достъпа до вода е, е, е въпрос от жизнена важност за милиони и милиони хора по света. Посетих Буркина Фасо, където няма нито течаща вода, нито електричество. Живях известно време с местните хора и се убедих в тежкото положение, в което са поставени те. И далеч преди 2015 година от 1990 година до сега, т.е. далеч преди крайния срок от 2015 година, Броят на хората по световен мащаб без достъп до вода е намален на половина. И толкова по-добре. Но усилията не бива да отслабват. В рамките на нашата резолюция аз подчертавам три големи аспекта, три големи идеи. Първо, всичко трябва да се впрегне за постигането на целите на е, хилядолетието на ОНЕ и най-вече в санитарната част. След това управлението на водните басейни е, и преодоляване на замърсяването в горните, а не в долните течения и най-сетне набиране на парични средства за подпомагане в световен мащаб на хората, които жадуват. Благодаря госпожа Сърбу е, Октавия от е, името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Проекто резолюцията на Европейския парламент отправя ясно послание към Световния воден форум. Водата е общо благо и не бива да бъде е, третирана като стока в изгода на едно мълцинство. Достъпът до питейна вода и за хигиени нужди е човешко право. Ето защо аз бих искала като главно политическо послание това да стигне от името на Европейския съюз до Марсилия, където се провежда форумът. По-нататък, потреблението на вода в селското стопанство. 70% от водните ресурси, които черпим от природата, отиват е, за земеделие а в някои страни е, този относителен дял стига до 80-90%. Достъпът е, до вода е, може да бъде гарантиран единствено чрез по-съвременни технологии и повишаване на водната ефективност на селското стопанство чрез ефективни напоителни системи. За да се постигне тази цел, трябва да, да се работи в технологичната област и да бъдат подкрепени селскостопанските производители в Европейския съюз, които са новатори, е, вместо да ги ощетяваме, като отваряме широко вратите за селскостопанския внос от трети страни. От друга страна, 30% от загубите на вода се дължат на разпространителската верига на хранителни продукти от е, производството до крайното потребление. И в тази връзка възниква и въпроса за продоволствената сигурност, не само за водните ресурси. Необходим е наистина един световен форум, който да посвети вниманието си на тези глобални проблеми и аз очаквам представителите на Европейския съюз да отправят тези послания в Марсилия, както и в Рио на конференцията под егидата на ООН. От името на либерали и демократи, сега господин Гербранди, две минути. Благодаря, господин председател. Говорим за водните ресурси и за това колко важна е водата за целия свят. И обикновено се цитира е, директора на Световната банка през 90-те години – той беше казал, че ако сега, да кажем, се водят конфли... води... войни и има конфликти заради петрола, през следващите десетилетия това ще става поради водата. Не бива да забравяме, че този жизнено важен ресурс трябва да се управлява добре. Колкото искаме, можем да потребяваме вода, но би трябвало да помислим и за това как да я рециклираме, как да я пречистваме, как е, да я използваме повторно и е, многократно. Е, именно за това става дума е, по време на форума в е, Марсилия. Има естествено и обнадеждаващи моменти, но има и много тревожни моменти в Китай, в Близкия изток, в Калифорния, в други части на света. Е, има огромни проблеми с е, достъпа до вода, с невероятно голямото и безразсъдно изразходване на водни ресурси в селското стопанство, в промишлеността, в бита. В Китай е, е, е договорено вече, че е, Китай ще инвестира 5 милиона евро през следващите години именно в системата на управление на водните ресурси, защото се осъзнава много добре колко важен е този фактор. Би трябвало и ние да помислим за едно по-добро управление на водите от името на зелените и на Северната лига. Госпожа Риваси, Имаме един много добър план с резолюцията за водите. Това показва добрите намерения на Европейския парламент, но нека повдигна някои проблеми най-напред във връзка с управлението на водите. В Марсилия има световен форум за водите. Знаете, че е, има силна критика към конфликта на интереси между господин, на господин Луи е, Де, е, Фушан, е, който е председател и на този форум е, и едновременно е президент на е, дъщерно дружество на Веолия. Така се получава е, нещо като световен лобистки интерес. За това от гледна точка на управлението на водите е много важно е, да го поверим отново обратно на местните общности форумът завърши е, с декларация, е, според която трябва да има частни вложения, за да се гарантира е, достъпа до вода на всички. Това означава приватизация на водните системи, водоснабдителните системи, не само в Европейския съюз, но и в страните от Африка и Карибския басейн. 90% на второ място от болестите в света са свързани с липсата на санитарни инсталации, с липсата на достъп до чиста вода. За това е необходимо да се предвиди третиране, очистване на използваните води от битов или промишлен характер. Това означава 70% от тези води да бъдат пречиствани. Това е целта. Сега, не може водата да бъде е, заместена. Знаете ли, че когато се е, добива шистов газ, това може да доведе до замърсяване на подпочвените води. Това го наблюдаваме и в Канада, и в Съединените щати. И е, настъпва реално замърсяване. Следователно, ако се борим за качество на водите, трябва да го правим на всички равнища. Благодаря. Сега за групата на консерваторите и реформаторите господин Мирослав Уски. Дякую вам, пане, пане председající. Благодаря, господин председателю. Често ме възприемат като критикуващ екологичната политика на Европейския съюз като критик на тази политика. Но по отношение на водите бих казала, че подкрепям голяма степен казаното от всички преждеговоривши. Водите са глобален проблем и тяхното недобро управление, недобро опазване съставляват много голям проблем. Затова подкрепям конференцията, която в момента се провежда, подкрепям и проекта на резолюция. Може би с една дребна бележка. Вероятно по погрешка заявяваме, че водата е общ ресурс на човечеството. Това е вярно, но в резултат на това тя не трябва да бъде източник на печалба, казваме ние. А ако оставим това изречение, мисля, че ще поставим под заплаха управлението на водите в доста държави членки. За това подкрепим изменението на Рихард Зебер и други колеги да се добави думата неправомерна. Значи да не бъде водата източник на неправомерна печалба. Извън това подкрепям доклада изцяло. Благодаря. Благодаря, колега Уски. Е, госпожа Матиас има думата сега. Благодаря, господин председател. Ще дам един пример. В Португалия с е, европейски е, финансови средства се гарантира снабдяването с питейна вода до 58%, а също и канализацията и пречиствателните станции се финансират с европейски средства по линията на европейски а, проекти. Но а, сега предстои приватизация в този сектор което най-вероятно ще влуши качеството на водата. Няма да а, се работи толкова добре по отношение на управлението на водните ресурси, което според мен не е добро решение. А, ние би трябвало при всички положения да а, пазим водните си ресурси, да ги управляваме добре, защото достъпът до вода е основно право на човека. А, ние само така ще запазим Пазим здравето. Какво ще правим сега? Все едно да продаваме въздух в найлонови турбички. Благодаря. Следващият оратор, господин Пашка. Водата е много важна за нашия живот, за опазването на живота на нашата планета, за работата на промишлеността, на селското стопанство и така нататък, за хранителната верига, за оцеляването на човечеството, защото водата всъщност представлява повече от 30% от човек. Човекът се нуждае от вода, за да продължава да живее. Количествата вода обаче не са неограничени. Колкото повече потребяваме, толкова повече те намаляват. Проста истина. Човечеството би трябвало да се научи да ги пази, да опазва и качеството, но и количеството водни ресурси, да опазва водните източници и да управлява економично и ефективно, за да не се потребява излишна вода. Дори и капка в повече е наистина недопустимо. Господин Штатлер, благодаря господин председател. До сегашните форуми по въпросите на водата винаги са говорили за това, че е необходимо едно по-добро управление на водните ресурси. И аз благодаря на колегата Зейбер, който спомена и директивата за водите. Имам предвид рамковата директива и за неговите предложения. Естествено, че е изключително важно да управляваме ефективно и да стимулираме економиите на водни ресурси. А това може да стане чрез различни механизми, включително и чрез таксите и цените. Има, госпожа комисар, много страни, в които е, рамковата директор, директива за водите все още не е, е приложена. Е, има и много страни, в които е, достъпът до вода е на далеч по-низко равнище, отколкото при отличниците в тази област. И за това обръщам внимание на вас, госпожа комисар. Комисията би трябвало да търси слабостите, да наказва виновните, не само да посочва, но наистина да ги насърчава, включително и чрез санкции, да спазват е, задълженията си. Благодаря на колегата Статлер. А сега давам думата на колегата Соник. Благодаря, господин председател. Твърде малко хора си дават сметка, че 40% от човечеството днес няма достъп до питейна вода. Милиарди консумират вода, която е вредна за здравето, която е замърсена. А от друга страна, водата е от съществено значение за продоволствената сигурност. Така че осигуряването на достъп до питейна вода е част от борбата с бедността. Освен това, достъпът до чиста питейна вода е, и санитарни услуги е човешко право, е, което е прогласено в съответните документи. Но времената, е, когато достъпът до вода беше сравнително безпрепятствен, е, вече са зад гърба ни. И сега сме изправени пред е, един сериозен и ресурсен и демографски проблем. Би трябвало да признаем наличието на този проблем и да повишаваме осведомеността и съзнанието на обществеността за това. Само като обединим световното обществено мнение и в страните си бихме могли да постигнем съществени резултати. Благодаря, господин Соник. Господин Паньо, благодаря, господин председател. По повод на проекто резолюцията ми, е, на, на проекто резолюцията, позволете да се спра на два въпроса. Първо, онова, което е поставено тук на карта, достъпът до водни ресурси в Европа. И второ, е, във връзка с въпроса зададен на Европейската комисия за съдбата на дребните селскостопански производители в контекста на този проблем. Достъпът до вода е един от сериозните проблеми на днешния век. Е, в е, Европа постигнахме, да, мир и е, сигурност, но, що се отнася до производството на хранителни продукти, до продоволствената сигурност, въпросът е все още на дневен ред и, както казаха тук колегите, комерциализацията на въпросите за достъпа до питейна вода е, е нещо, от което би следвало да се предпазим. От друга страна обаче, нищо в рамките на реформата на ОСП не се говори за управлението на водните ресурси в духа, в който се изказа е, преди малко колегата Сърбо. Председателят е, прекъсва оратора. Господин Георенс, минута. Благодаря, господин председател. Значението на темата и огромното и значимостта за развитието основателно я превърнаха в предмет на интереса на Комисията по развитие и екологичната комисия. Често пъти водата е недостатъчна или замърсена, а понякога и двете. Необходим ни е стратегически подход на всички равнища, във всички всички наши взаимоотношения с страните а, по пътя на развитието. Сега, тя не може да бъде третирана като обикновена стока, затова е разумно да се предвидят гаранции, а, за да не се нарушава този принцип. Не мисля, че дейността на предприемача, който строи инфраструктура и пречиства а, водата, а, тази роля не бива да бъде подценявана. А, също така и древният земеделец има своето място. А, всички допринасят чрез своите интереси за отстояване на общи интерес. Благодаря колегата Ферейра за една минута. Благодаря, господин председателю. През юли 2010 година в края на една дълга битка, Общото събрание на ОНЕ успя да приеме резолюция, с която призна правото на достъп до питейна вода и до канализация като право на човека. Ние всички имаме еднакво човешко право в това отношение. ОНЕ призова всички правителства да разширят усилията си за осигуряване на достъп на всички хора до вода и до безопасна и надежна канализация. Някои обаче се опитаха да наложат вето на тази резолюция, като се въздържаха при окончателното гласуване. Някои предпочитат подход на парче към управлението на водите, защото това позволява да се изличат печалби от приватизацията на водите. Всъщност, правото на достъп до вода и канализация се сблъсква а, с алчността на мултинационалните компании. Трябва да гарантираме, че и в бъдеще водата ще бъде обществено благо. Благодаря сега госпожа Готиерес Кортинес за 30 секунди. Благо... Благодаря, господин председател. Има един проблем, който ме притеснява. А именно, за мнозина хората, е, водата не е възобновима. Понякога е възобновима, но не винаги. А, значи, а, е, а, подпочваните води се възобновяват, но не винаги излизат на повърхността на едно и също а, място. Да кажем, а, може да се черпи вода среди земноморието и тя да се окаже във вид на дъжд, след това паднал в Австрия. Необходими, сме, необходими са ни нови споразумения. Идеята, че една река трябва да бъде еднообразно а, управлявана, а, следва да бъде отстояна. И тук трябва да разширим а, международните си отношения. А, да вземем като пример Турция. Много сме слаби, когато проверяваме подпочвените води. Има технологии за проверяване на тяхното равнище. Често пъти обаче Водата е в скрити хранилища и за това трябва да усъвършенстваме наличните технологии. Освен това, струва ми се, че връзката между земеделие и води трябва да бъде преразгледана. Не, че при някои продукти ви е необходима повече вода, при други по-малка. Да, трябва да ценообразувате при водата, но във всеки случай а, има култури, които потребяват много вода. Това трябва да бъде а, е, отразено съответно в цените на земеделските продукти и а, е, го предлагам като храна за размисъл. Благодаря сега госпожа Естрела. Благодаря, господин председател. Е, много е важно да помислим и да е, говорим за влиянието на е, водата върху живота на човека и за това колко е важно да запазим добрите качества на водата и водните ресурси. 68% от територията на моята страна е засегната сериозно от сушата. В останалата част от територията на страната има проблеми с водоснабдяването. Естествено, че няма достатъчно ресурси, но точно по тази причина ние трябва да опазим водните ресурси, с които разполагаме. ООН непрекъснато посочва необходимостта от е, по економично потребление. В Европа е, приемаме е, законодателство, което е, преследва същата цел, но би трябвало да помислим за това, че водата е публично благо и всяко разхищение трябва да се наказва. Благодаря на колегата Естрела, госпожа Васил. Или Госпожа Вержия, е, благодаря господин председател. Шестият е, воден форум е в ход. Е, главните субекти във водната област се срещат там. Но това, както е посочено в нашата резолюция, не е единствения форум. Успоредно се провежда форум, който да заяви позицията на гражданското общество – Водата не е ничия, водата е на всички. Дори държавата не може да сложи ръка на нея и да я е, управлява, за да извлича печалба. И ние сами е, знаем е, какви проблеми пораждат държавно-частните партньорства във водната област водата става все по-скъпа и по-скъпа. От това обаче се облагодетелстват концесионерите. Аз във всеки случай съм удовлетворена, че във Франция много местни общности вземат в своя ръка управлението на водните си ресурси. Благодаря ви, госпожо Вержия. По спонтанните изказвания колегата Николеско. Благодаря, господин председател. Населението на света вече наброява повече от 7 милиарда и неговите продоволствени потребности до 2050 година ще пораснат с 70%, от което е, ще следва е, близо 20% нарастване на потреблението на вода в селското стопанство, на което вече се падат повече от 70% от водопотреблението. И следователно са необходими технологични решения за повишаване ефективното е, потребление на вода аз бих искал да обърна вниманието на приносът, който би могъл е, е, да би могла да допринесе да допринесе генното инженерство и е, разпространението на генетично модифицирани култури. Благодаря. Благодаря, господин председател. Достъпът до питейна вода е много важен за човечеството. Независимо от това, че знаем, че нямаме достатъчно водни ресурси, ние често безразсъдно изразходваме тези ресурси. А, а намаляването на водните ресурси допринася за а, неблагоприятните изменения в климата. Би трябвало да намерим е, правилния път за опазване на водните ресурси и е, за улавяне на държавната вода, която също би трябвало да се използва по-ефективно. Много често е, виждаме, че е, има наводнение е, по различни е, поводи и е, по различни причини. Би трябвало да използваме и водата, която излиза от коритата по време на наводненията, за да можем да увеличим по този начин ресурсите. Благодаря. Колежката Миранда има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз съм от страна, в която има 2000 реки. Една голяма част от нашата поезия е посветена на изворите, на реките. В сферата на водите при нас се проведе усилена приватизация през последната година, която не бе е, неизбежна и незадължително доведе до добри резултати. При всички положения на нас ни е необходима една смяна на парадигмата. Е, трябва да започнем да говорим за устойчивост е, в областта на водните ресурси и управлението на водите. Една устойчивост, която е абсолютно необходима на човечеството, ако то желая да оцелее. Трябва да опазим качеството на водата, трябва да запазим е, водосборните зони на реките, трябва да опазим речните басейни. Колежката Синклер има думата. Благодаря, господин председателю. Приветствам международния конфер... Е, диалог на конференцията в Марсилия тази седмица. Тези, които вземат решение на местно ниво, държавно ниво и евро... ниво Европейски съюз, трябва да гарантират качеството на водата. Тя е общо благо и задължителна за е, съществуването на човека. Да, тя е и право на човека и не бива да бъде използвана за прекомерна търговска печалба. За това, всъщност е много притеснително участието на президента на е, дъщерното дружество на Веолия Луи де Фуршон е, като председател на, дружество, на е, конференцията. Великобритания признава, че не може бързо да се предприемат мерки за гарантиране на качеството и количеството на водите. Някои колеги обаче не а, говорят а, за това, а, което става в земеделието. Да не би Европейския съюз да има много глави и в случая да говори само едната, а не и другата. Госпожа Йордан има думата сега. Човешкият живот зависи от водата. Ние не бихме просъществували без вода повече от няколко дни. При все това не обръщаме достатъчно внимание на цялата многоаспектност на водоснабдяването. В Европа наистина е, повечето хора нямат сериозни проблеми в това отношение, но другаде по света, в съчетание с бедността, проблемът стои особено остро а дори и в напредналите индустриализирани економики, предвид демографския растеж, обезлесяването и общата неустойчивост на растежа, проблемът, опасявам се, ще се задълбочава. Страната, която представлявам, Словения, е сред страните в най-благоприятно положение но и ние страдаме от суши и то осезаемо. И аз подкрепям казаното от нашия докладчик. Благодаря. Колежката Клас в края на процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Все по вече стават конфликтите във връзка с водните ресурси, които показват важността на а, този въпрос. 6 милиарда а, души нямат а, необходимите санитарни а, съоръжения. Все повече а, хора по света нямат достатъчен, но добър достъп до водни ресурси. Би трябвало да мислим за това как да се преборим с замърсяването на водите, как да се преборим с разхищенията. Необходими са ни нови технологии, необходим ни е един много по-разумен подход. Замърсени води се въвеждат в речните басейни. Селското стопанство също е един от е, основните замърсители с е, фосфати и с други вредни вещества. Трябва е, с всеобхватни мерки да подсигурим е, качеството на водните ресурси. Благодаря, давам думата на комисаря Хадегорд. Ще се спра на три въпроса. Първо, госпожа Риваси говори за приватизирането на водоснабдителните служби. Е, комисията не отправя такива искания. Правото на Европейския съюз е неутрално от гледна точка на правната уредба на доставчиците на услуги. Е, тази уредба се прави от държавите членки. Господин Штатлер говори е, за проблемите при изпълнението на рамковата директива за водите. Релевантен въпрос. Неодавна държавните ръководители проведоха много систематична дискусия за необходимостта от подобряване на това изпълнение. В генералния план, който споменах в началото, ще бъдат дадени някои идеи за по-добро изпълнение на екологичните актове в Европа. Господин Парньо пък каза, не е ли странно, че е, ние е, знаем, че проблемите с водите ще растат, но не правим нищо е, в ОСП. Правим нещо по този проблем във втория стълб на общата селско-стопанска политика. Добре Европейският парламент да има това предвид в дискусиите си с компетентните комисари. Цялата тази дискусия ще предам и вашите, разбира се, тежнения и тези, които бяха споделени от другите ви колеги на комисаря Поточник. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме с, с дискусията по този въпрос. Ще се е, приеме резолюция.